Uh, welcome to the ITRE committee meeting. Добре дошли, дами и господа, скъпи колеги. Нека да ви припомня, скъпи приятели, дами и господа, ще има допълнително заседание на комисията ИТРЕ, съвместно заседание с комисията по култура по силата на член правило 55. Нашия докладчик е господин Хелер. Заседанието ще се проведе на 9 май от 19 до 21 в Страсбург. Още веднъж понеделник, 9 май, Страсбург от а, 21 до от 19.21. Много важно заседание. Сега преминаваме към точка номер 7. Към формена на нов енергиен пазар. 990 изменения са били внесени. Става, става дума за преразглеждане на законодателството, свързано с пазара на електричество. Мисля, че е много своевременно ние да излеземе с нашо си нашо становище. Нашият докладчик е господин Ланген, който с докладчиците в сянка ще обсъди следващата седмица консенсус, консенсусите и консенсусните изменения. И сега ще помоля господин Ланген да за няколко уведни думи по темата. Е, Благодаря, господин председател. Вие казахте колко много са били измененията. На 21 март беше крайният срок и тогава бяха подадени измен... Е, голямото количество изменения. След това обаче имаше и друга версия, цялата версия на всички езици. Английската версия е налична от 12 април, немската версия от 13 април е налична, след това се появиха и другите версии, така че може да говорим по същество. Имаше 590 изменения. Много бяха измененията, които засягаха лингвистични проблеми. Е, подробности, които не бяха по същество. И въпросът тук е как е, да се обработят такива стилистични изменения. Това не е проблем обаче по, по същество. Е, освен това, видяхме, че има проблеми с превода на, на, немския, е, на немския доклад на английски. Например, операторите за, транс, на, за трансмисионни системи бяха объркани с а, економическите субекти. Имаше и други неточности. А, спомням си, че през миналия мандат различни национални законодателства доведоха до това, че не се разбирахме. Нека се спра на някои основни моменти. Естествено, искам преди това да кажа, че работим над компромисите, но може да постигнем компромиси едва като имаме първите дискусии, затова нямам още нищо на, на хартия. Има противоречиви изменения. Темата механизми за капацитет е важна. Аз съм доста критичен по тази тема и ясно казвам, казах, че те могат да доведат до накърняване на конкуренцията на пазара. На това мнение са много колеги. Някои изменения ся... се изказват и в подкрепа на тези механизми. Госпожа Бонафе, госпожа Перес, госпожа Ниблер, Марта, всички тези е, изменения явно налагат да помислим повече за тази тема, за тези механизми. Истината е, че комисията е излязла с работен документ. Вчера се запознах с него, но оценката, крайната оценка ще излезе в края на годината. В този тук може би може да се намери компромис. Е, господин Жев Вернер, госпожа Грифен, господин Пенцин и други колеги е, мислят в тази посока. Сега за механизмите за капацитет е, са важни и за сигурността на доставките на регионално или на национално равнище. Тук е, е, имаме закотвяне в пазара на тези механизми, а, така че е, това е тема за бъдещи компромиси. На следващо място премахването на регулираните цени. За да има обаче добър пазар, добро функциониране на пазара, трябва да има възможност за къвкавост на цените. Така че тук трябва да се помисли за премахването, поне средносрочното премахване на подобни инструменти, като регулирането на цените. Почти всички гру... политически групи, дори и колегата Турмас и председателят Бузех застъпват това становище. Моите колеги обаче се опасяват, че чрез това по, е, няма да има защита на потребителите, ще има риск тук. Това е много тежка тема. Е, необходимо е за това, може би, да се проведат пилотни проекти, трябва да има непрекъснати оценки защото е, темата е свързана и с темата за инвестициите. Вероятно, премахването на цените няма да се посрещне с удоволствие от потребителите. Няма да може, освен това, на базата на е, няма да може да се, да, да се знае при увеличаването на цените дали хората ще може да си позволят да си сварят кафето една сутрин или пък да вземат душ. И така на следващо място за е, интегрирането. Тук няма изменения, които да са против интегрирането на възобновяемите източници, енергийни източници процентът си е останал 27%, това е целта. Но и степента на интегриране не отговаря на реалността, затова тук трябва да се променят сигналите към пазара. Складирането, съхранението на енергия и то на енергия от възобновяеми източници. Това е също нещо, което трябва да се осветли по-добре, защото а за това съхранение може да, да е вече доста по-ефтино, отколкото се предполагаше преди. И тук трябва да се помисли за конкуренцията, за инвестиции и за публични поръчки. Интеграцията, интеграцията на възобновяемите източници трябва да бъде поощрена. Само когато те бъдат интегрирани в цялата система, може пазара да функционира добре. И тук има доста добри изменения от различни колеги. В този смисъл измененията, които засяга директивата от 2014 година, са много интересни. Благодаря, колега, казва председателят. Имахте 7 минути, вие вече превеличихте още 3, пресрочихте времето си. Само още 3 точки. Съвсем набързо, ако обичате. Добре. Значи, отговорността на националните държави за енергийния микс. Според мен всички енергийни носители трябва да си запазят местата и прерогативите в тази област се падат и трябва да останат на, на от държавите членки. Сега за операторите на мрежите има много изменения тук към параграф 29. Аз не ги разбирам всичките, обаче основен е въпросът за управлението на данните и накрая ролята на ЕСА. Радвам се, че повечето колеги са на моето мнение, а именно, че трябва да се укрепи регионалното сътрудничество, че агенцията трябва да се подкрепи финансово, но, не би, но че не бива да има е, общо регулиране на пазара. Благодаря ви. Благодаря ви много. Наистина вашите уводни думи бяха много подробни и изчерпателни. А сега Флавио за Нонато от името на социалистите и, и демократите. Благодаря, господин председател. Мисля, че вие, вие вече споменахте, че днес ни са 590 изменения. Тоест ще имаме много работа. Нека да се спра на някои от темите. Смятам, че това съобщение трябва да бъде малко по прецизно. Енергийната политика и промените в климата са тясно свързани. Всеки аспект на енергийната политика се отразява върху околната среда по положителен и отрицателен начин. Така че намирам, че в тази връзка няма достатъчно няма достатъчна връзка точно между екологичните и енергийните цели. В параграф 22 на предложението е изразена нашата загриженост, която се намира в също така в много от заниманията. всички сме единодушни за това. Екология, околна среда и енергетика са тясно свързани явления и политики. Аз призовах колегите да отидат отвъд своите политически възгледи и да погледнат малко по-широко и в дългосрочен план на присъствието на възобновяемите енергийни източници в цялостната политика. Фотоволтаичните батерии, извън в офшорните зони също могат да бъдат включени в новата политика. Колкото до вятърната енергия и вятърните генератори, които са а, в открито море, те все още дълго време ще бъдат обект на субсидии от страна на държавите членки. Различните хипотези, които представяте, са доста някои от тях спорни за премахване на националните механизми. Но едно нещо споделям а, с а, автора на доклада е, че Днешният национален капацитет не отговаря на изискванията на един европейски интегриран пазар. Необходимо е да има резервен капацитет на общо в общо европейско, на общо европейско равнище, за да могат регионите в случай на, на дедостик да а, се възползват от тези резерви. Необходимо е да имаме по-целенасочена стратегия за управление на търсенето и предлагането и да не забравяме, че борбата срещу енергийната бедност е също наша основна цел, господин Теличка. Благодаря, господин председател. Или мога да навлеза в подробности и да коментирам е, целият доклад, но мисля, че тези подробности са добре известни, така че по-добре да изложа основните насоки е, в вижданията на моята политическа група конкурентоспособността на пазара е изкривена. Така че ние трябва да споделиме вижданията на автора за нов подход към енергийния пазар. Днес все още вече няма, няма, няма няма никакви аргументи, няма никакво насърчаване на инвестициите в момента. В този, в този смисъл аз приветствам доклада на господин Ланген. Повечето изменения, които ние сме внесли, са с цел уточняване формулировките, защото споделяме общите насоки и философията, залегнала в този доклад. Колкото до коментарите на господин Ланген и механизмите за капацитети. В нашите изменения това е залегнало. Да, казваме ние, в някои държави членки наистина си имат свои е, специфики за използване на и за това механизмите за капацитет биха могли да изиграят роля в случай на, на недостиг. Колкото до регулирането на цените, естествено, трябва да оставиме да действат пазарните сигнали. Това е от, от основно значение и необходимост, колкото до възобновяемите енергии, те трябва да, да бъдат интегрирани в цялостната политика. Колкото до енергийния микс, мисля, че баланса, който предлага автора е много а, е, уместен. Колкото до агенцията АСЕР, смятам, че не трябва да искаме от АСЕР да върши неща, които не влизат в правомощията и така, че предложенията в доклада са много балансирани е, в този смисъл. Сега аз мисля, че този, този доклад е достатъчно добър и не заслужава над 500 изменения. Ние просто си играем с огъня. Целта не е да създадем бъркотия, а да върнем доверието в а, пазара. Затова а, смятам, че трябва да премислиме още веднъж и няма да се спирам на отделните изменения господин Турмес от името на Зелените. Благодаря, господин председател. Мисля, че първоначалният доклад беше добра основа. И аз се очудих, че толкова много изменения са били внесени, но като че ли много от тях са е, по някои специфични е, аспекти, така че като цяло доклада остава ясен. Господин Теличка е абсолютно прав. Има, има слабост, има пропуски на пазара. Защо? А, защо са такива цените на електричество? За, за, защото има а, липса на капацитет а, има. Нека да бъдем, нека да бъдем реалисти. Погледнете какви са цените. Цените са такива, защото има свръхкапацитет. А, прегледайте до доклада становището на Генерална дирекция конкурентоспособност. Второ, Става дума за гъвка. Основият е, подход към пазара трябва да бъде гъвкаст. Та трябва да има по-гъвкаво управление. Това би било добре и за е, промишлеността, и за малките и средни предприятия, и е, за домакинствата до известна степен. Сигурността на доставките – не смятам, че на тази тема трябва да водим идеологически дебат. Нещата не са бели или черни. Не може да има само национални интереси или само европейски. В крайна сметка всички а, биха спечелили от регионално сътрудничество. Нека свързването на мрежите. Сега проблема е, че 80% от преносните мрежи принадлежат на 10 е, големи корпорации и тук трябва да се намери някакъв баланс. Сега ще мина на немски. Was ist dann die Diskussion in Deutschland? Каква е дискусията в Германия? Субвенции, липса на пари, Имаме милиардни субве, субсидии за въглищата. ясно бе казано, има много повече инвестиции и подкрепа за въглища и за атомната енергия, отколкото за за възобновяемата енергия. Това е идеологически, идеологичен въпрос. Трябва да сме реалистични. Благодаря. Thank you very much. Uh, next speaker. Благодаря. Госпожа Ернст от името на Обединената левица. Благодаря. Съвсем ясно трябва да, да, да знаем какво искаме да постигнем с този доклад, с новата концепция за енергийния пазар. Добре, всички искаме да подкрепяме новите енергии, възобновяемите енергии, но трябва да, ги, да обвържем тази подкрепа с, с климатичните цели и с механизмите за капацитети. Не може да има да имаме всичко, трябва да има баланс, не може да премахваме, да оттегляме един елемент за сметка на друг. Е, Скептично съм по отношение на механизмите за капацитети. Какво да направим конкретно? Тези държави членки, които имат желание да създадат такива механизми, трябва да ги накараме, да ги помолим да се откажат от това. На тези механизми ще спрат всъщност подкрепата за възобновяемите енергии. Има различни модели в света, но е, те в голямата си част вървят против възобновяемите енергийни източници. Сега, енергийният микс. Добре, това е национален прерогатив, това го разбираме, това не може да бъде премахнато или променено. Добре, но не смятаме, че използването на всички енергийни ресурси на възможно най-високо техническо ниво трябва да е за сметка на интеграцията на възобновяемите енергии, е, енергийни източници. Това е голям проблем. На следващо място. Регулирани цени и субсидиите. Е, те трябва да бъдат премахнати, според мен. През 2015 година в Германия, само в Германия, 49,2 е, милиарда евро са били отделени за субсидии за нефт, газ и въглеща. Разходите за енергийната ните субсидии, и това е доклад на не на зелените, Значи виждаме какъв е голям размер е, са тези субсидии. Еми няма за какво да говорим. Не става дума за за повече субсидии. Е, става дума за това, че трябва да преосмислим насоките за държавни субсидии. Имаме, имам е, въпрос по точка 23. Тук не разбирам нещата с наказателните плащания. Казваме не. Ние казваме не на точка 25, защото там отново се поощрява атомната енергия. И на следващо място трябва да поощрим защитата на потребителите трябва ни правила за, за управлението на данните. С основния регламент няма да постигнем нищо. Благодаря. Е, Колик Тамбурано. Колегата Тамбурано, докладчик в сянка от името на СПД. Благодаря. Благодаря на докладчика Ланген. Много усилия са положени, не е лесна задачата по отношение на енергетиката. Сега много важно да се създаде нов енергиен пазар. Много трудно може да се намери тема, която да е по-важна от енергийния пазар. Енергийният съюз е нещо осезаемо и енергията може да се превърне в спойката за европейските държави. Може би енергийния пазар трябваше да бъде още преди едната валута, защото енергията е двигателя на реалната економика. Тя е динамиката зад економиката, зад всичко, което правим. Естествено, пазарите не могат да бъдат пренебрегнати просто така, но тук има различни гледни точки. Ние сме за качество, за прозрачност, за гаранции, които да се дават от обществените органи. От друга страна сме против изкривяванията. Там, където има един или двама големи играчи, те изкривяват е, конкуренцията, ограничават пространството на действие на компаниите, на гражданите. Ако искаме да има свобода, нека тя да е истинска свобода енергийните пазари трябва да са такива, че наистина да има свобода на, на тях, пространство за маневриране. Разбирам идеята за декарбонизация, децентрализация. Това са ключови цели. Има и цели, които са малко извън самата енергетика, мира, просперитета. Възобновяемите източници трябва да са в центъра на нашия така наречен енергиен преход. Трябва да използваме пазарни механизми, за да извлечем максимална полза от възобновяемите източници. Трябва да реагираме на сигналите, които ни дават пазарите. Необходимо е да се обърне внимание и на външните фактори, защото иначе няма да има истински вътрешен пазар. Трябва да сме предпазливи относно капацитета, механизма за, за капацитета. Въобще трябва да, да отчетем всички фактори, когато правим така наречения енергиен преход. И накрая имаме нужда от едно функциониращо понятие което не се основава само на пазарите, защото пазарите трябва да са в служба на гражданите. Естествено, не искам сега да затъвам тук в идеологически размишления, но пазара не може да съществува сам за себе си. Потребителите, гражданите трябва да са в центъра. Искам да подчертая това дебело. Този факт трябва да бъде признат и трябва да се осигури подкрепа за, за потребителите. Защото отделното поведение, отделния индивид с неговото поведение оказват много голямо а, значение за функционирането на системата. По отношение на заплахите за, за климата и така наречения въглероден балон, това е понятие, което е познато. Тук трябва да се обърне специално внимание. Комисията в тази връзка може да изиграе важна роля. Комисията, знаете, че като цяло е била замислена като пазител на договорите и тя трябва да се погрижи за всички елементи, свързани с технологиите и с законодателството. Барбара Капел от ЕНФ. Е, Благодаря. Е, този доклад задава параметрите на една нова концепция за енергиен пазар. Поздравявам докладчика за това. Над 500 изменения бяха е, подадени и това показва какъв голям е интересът към темата. Позволете ми да споделя с вас следното. Трябват ни еднакви правила за всички оператори. Трябва да имаме еднакво регулиране за всички економически субекти. Трябва ни единен график за докладване, защото не става дума само за нашия за един пазар става дума за много видове пазари. Възобновяемите енергийни източници трябва да бъдат интегрирани в системата. Това ще намали разходите за механизмите за капацитет. Освен това, публични поръчки, те трябва да се организират в рамките на енергийния пазар. Става дума за прозрачността на пазарите. И нека подчертая следните аспекти. Конкуренцията, цените, разходите за конвенционалните енергийни централи. Това са ключови моменти тук. Освен това, имаме нужда от правна сигурност за всички актьори на пазара, прозрачност при публичните, при обществените поръчки. Също така ни трябва правна сигурност при трансгранични операции. По отношение на недостига, тук имаме нужда също от прозрачност която може да бъде поощрена чрез една интернетна платформа. И още някои точки – които са засегнати от доклада. Подходът е ориентиран към пазара, това според мен е нещо много удачно. Това ще намали разходите за промишлеността. Регионалният подход ми се струва също разумен. Също така и инвестициите. Знаем, че ни трябват много инвестиции, за да постигнем заложените цели за намаление на емисии, но тези цели трябва да са отразени в, паза, в, от пазара, което означава иновации и инвестиции. Трябва да прекратим държавните субсидии и по отношение на механизмите за капацитети, може би наистина тук становището на докладчикът е прав. Комисията би трябвало да излезе с предложение. Благодаря, господин Бланк Лопес. Благодаря, господин председател. Големия брой изменения показва какъв голям интерес има към тази тема. Тези изменения ни дават нов подход за капацитета и относно връзката, която съществува между цената на енергийните източници и тяхното генериране. Основното, когато говорим за пазарите, е подобряване на енергийната ефективност. Какво означава това? по-добро управление на търсенето и оптималното използване на енергийните ресурси. Тук се включва и интегрирането на възобновяемите източници, както и енергийните източници, които създават самите граждани. За да съберем всички тези източници на едно място, трябва да имаме интелигентни мрежи и трябва да увеличим зимната свързаност на вътрешния пазар. С други думи, енергийния съюз се основава на взаимно свързани пазари на енергийни ресурси в съюз. И енергийната ефективност трябва да е водещия принцип тук. Трябва да има доставяне на енергийни ресурси на ниски цени. Това са основните цели. Благодаря. Благодаря, господин Кампус. Sí, sí, gracias, presidente. En, en nombre de mi colega. Благодаря, господин председател. От името на госпожа Дел Кастио искам да споделя няколко мисли тук. Колегата не може да присъства. Идеята е да променим енергийния пазар, да привлечем повече инвестиции, да премахнем въглерода, да гарантираме сигурността на доставките. На следващо място целта е да се отворят пазарите на едро и дребно, най-вече тези на дребно, за да може потребителите да станат по-активни и да избират сами най-благоприятните цени. Има изменения, които сме внесли. Те подчертава четири основни аспекта. На първо място необходимостта от по-добро сътрудничество между държавите членки, като естествено винаги се зачита възможността държавата членка да, да действа, както сметне за добре. Това е в член 73 или изменение 73. -то. На второ място възобновяемите източници трябва да се плащат по а, пазарна стойност. Имаме няколко изменения в тази връзка. На трето място засилване на а, взаимната свързаност. Това са изменения 119 и 328. И накрая, господин председател, трябва да създадем интелигентни мрежи, които да а, създадат възможност за създаване на, на активни потребители толкова от моя страна. Естествено, говорим и за по-добро управление във всички те му измерения. Госпожа Грифин, благодаря. Уважаеми колеги, трябва да погледнем и доклада за новото споразумение за енергийните потребители. Този доклад ще гласуваме утре в 10 часа. Аз мисля, че целта на новия пазар трябва да е намаляване на цените за потребителите. Аз искам да поздравя колегата, който говори за енергийно бедните, за гарантирането на доставки за всички хора. Потребителите трябва да бъдат овластени и те трябва да могат да действат възоснова на принципа на защитата на търсенето. Ако формите, които се предлагат, се изпълнят, трябва да се минимизира нуждата от механизъм за влияние върху капацитета. Тези механизми за, за пазарно влияние върху капацитета трябва да бъдат нещо като е, запълване на празнини, само когато няма какво да се направи. Освен това трябва да се разшири възможността за съхраняването. Докладчика говори и за ролята на агенцията, позната като АСЕР. АСЕР трябва да разполага с необходимите ресурси, за да може да поеме всички функции, които очакваме от нея. Благодаря. Благодаря. От името на Европейската комисия Генерална дирекция енергетика, господин Оливер Кох. Благодаря, господин председател. Ние харесвахме първоначалния вариант на, на доклада, общия му тон – през изминалите няколко години ние успяхме да намерим отговор на много въпроси, които в миналото нямаха а, отговор. Говорим за запазването на функционирането на пазарите, запазването на пазарите, такива каквито са. Това е изключително важно, макар че има различие Има и различни мнения. Парламента може да придаде особен тон на този доклад, на, на начинанието. Що се отнася до, до, до регулацията на, на, на е, енергийните пазари. Това е първия коментар – По конкретните въпроси още не сме видяли окончателния вариант на вашите предложения. Ние също смятаме, че темите, по които вие говорите, е, са темите, с които ние се занимаваме. Има някои проблемни аспекти, като капацитета, до каква степен трябва да има задълбочаване на регионалното сътрудничество. Къде се намира точното равновесие между отразяването на регионалните пазари е, с съответното сътрудничество на националните органи и от друга страна запазването на националните компетенции и националната отговорност за сигурността на мрежата и така нататък. По-настоящем можем само и единствено да одобрим вашия документ и да изкажем цялостната си подкрепа за вашата инициатива. Благодаря, казва председателя. Господин Каринч поиска думата за кратко изказване. Благодаря. Много бърза във връзка с казаното от Клод. Много от хората в нашата комисия имат ясно виждане за това как трябва да изглежда света. Някои искат да има ядрена енергетика, други смятат, че ядрената енергетика е най-лошото нещо в света, трети пък залагат на възобновяемите източници. Основното обаче е тук е да видим как да създадем пазарен механизъм, който да изпрати точния сигнал за точните инвестиции. Всички искаме да има чист въздух, да има ефтино електричество, искаме да има точни инвестиции в точното време. Риска обаче е, че ние като политици е, ние смятаме, че е, със законодателство можем да създадем е, предпоставки за инвестиции, за, за, за инвестиции, които ни се наряват, нравят. Основното обаче е да видим как е, да може пазара да стане единен, защото в момента имаме национални пазари, има много бариери, имаме проблем с капацитета, има и много трудности. Говорим с а, операторите на мрежите и те ни казват, че а, има проблем с а, капацитета. Знаете, търсенето не може да бъде изключено с един шалтер, както става с а, енергийните системи. Говорим за, за пазар в крайна сметка, за пазар на енергийните източници. Господин Вернер Ланген, последни бележки. Благодаря. Благодаря най-напред за положителните оценки. Благодаря на всички колеги. Е, харесва ми факта, че е, следвате основната линия. Благодаря и на комисията. Колегата Санамато каза, че трябва да заложим повече на енергийната политика и, и политиката за климата. Естествено, това е доминиращата роля. Е, трябва да постигнем климатичните цели, но сме е, в тригълник между цените, заетостта и енер... енергийната сигурност, така че не всички теми могат да бъдат приоритизирани едновременно и еднакво. В противен случай губим целеполагането. В... По принцип смятам, че възобновяемите енергии не бива да бъдат оцветявани идеологически. Трябва да оценим ситуацията много обективно и е, да стигнем до заключението, че ораторът бива прекъсван. Соларната енергия не е устойчива, е, енергията от вятър повече. Има и специални въпроси, като енергийната бедност. Тук подкрепям докладчика е, в сянка от социалистите и демократите. Тук обаче има други аспекти и не само националната отговорност за енергийния микс. Благодаря и на Алде колегите, на колегата, който, коя, който критично говори за механизмите за капацитети. с колегата Турмес бяхме на много различни мнения по първия енергиен пакет – но виждам, че даже той има положителни становища, положително отношение към доклада. Аз по принцип разбирам субсидиите в Великобритания. 30 години траеха тези субсидии на стойност от на стойност 100 милиарда евро. Аз бях против, обаче не можах да предотвратя приемането на, на тези субсидии от комисар Алмуния. Да, но и комисар Оттингер подкрепи да, тези субсидии. Да, но решаващата роля беше на другия комисар. Сега, за нефта и за субсидиите на нефта и въглещата субсидии от милиарден порядък. Истината е, че 2,9 милиарда са директни субсидии. Това, това, е официално, това са официалните данни. Всичко останало са фиктивни стойности, които не могат да бъдат изчислени просто така. Господин колегата Турмас каза нещо за разходите за а, атомната индустрия и обезвреждането на изгорелите клетки. А, в Германия се води голям дебат в момента. Нещата не бива обаче да, са, да потъват в идеологическия дебат. Трябва да оценим ситуацията наистина обективно. Приключвам, господин председател. Благодаря на всички колеги и ще се опитам в рамките на компромисите да подслоня колкото се може повече изменения. И ясно е, че колкото и да съм настроен към сътрудничество няма да мога да приема всички изменения. Искам да благодаря на всички докладчици за дискусията. Сигурен съм, че е, в е, заседанието на докладчиците вие ще имате много интересен дебат. Нека да видим сега какви са сроковете. Ще гласуваме в нашата комисия на 24 май, значи имаме месец. Времето не е чак толкова много, знаем го много добре. И сега точка 8. Доклад за изпълнението на директивата относно енергийната ефективност. Въобще всеки доклад като че ли е по-важен от предходния. Имаме над 300 изменения. 328 по-точно, това е позицията на парламента относно изпълнението на директивата за енергийната ефективност. Много важна директива, знаете, че енергийната ефективност винаги е номер едно. Okay, sorry. Um, well, uh... Извинява се председателя. И така, докладчик е господин Пипер. Той работи по компромисните изменения, които ще обсъди с докладчиците в Сянка идната седмица, ако не се лъжа. Както вече казах, без да ми е включен микрофона, но това е много важна информация. Енергийната ефективност е номер едно за нас наред с използването на ресурсите. Тук няма спор. Думата има господин Пипер. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да споделя добри новини с вас. Най-напред. Имаме 20 компромиса до момента. 12 от тях са финализирани. Благодаря на колегите. Имаше екстремно различни мнения, но така или иначе видяхме, че може да постигаме компромиси. Имаше три, над 300, 333 е, изменения. Докладът беше около само три страници, значи на страница по 100 изменения, повече от 100 даже, така че измененията бяха страшно много. А, някои от политическите групи бяха много активни Оказа се, че измененията на е, само една политическа група бяха 40 страници, а моят доклад е само от 3 страници. Просто искам да го кажа. Не, не, не критикувам нещата по същество, по съдържание, обаче и мисълта ми е дали това е начинът по който трябва да бъдат третирани докладите за, при, за прилагане, за изпълнение. Имахме много е, обсъждания с докладчиците в сянка, ще обработим измененията. Сега още нещо. Както се вижда, ще постигнем 20 цел намаляване на емисии. Комисията сподели информация, която не беше, не вървеше в тази посока, но сега, както виждаме, държавите членки изпълняват своите задължения все повече и повече, така че тези 20% ще ги, е, ще, ще, ще ги постигнем. Другите цели даже, може би, ще ги преизпълним. И в този смисъл Европа е, е доста добре поставена по отношение на енергийната ефективност и е, климатичните промени. Сега ще се отнася до измененията. От една страна искаме да спестяваме енергия, чрез директивата, чрез съответната директива. От друга страна, искаме да използваме енергията по-ефективно, с директивата за енергийната ефективност. А, насоките за директивите са ясни, обаче това, което не разбирам при някои изменения, и аз искам да го спомена това в доклада да си, защото говорим за а, директива, която налага и друга, която налага налага повече използване на, на енергийна ефективност, а това според мен е определено противоречие. Критична точка е член 7 като е, тук се говори за економии. Много колеги критикуват тук е, постановката, защото много държави членки начисляват двойно економията, економиите, трябва ясна дефиниция по смисъла на член 7. Но альтернативните мерки за качествените економии, те трябва да си останат. Подчертавам, ако се инвестира в енергия и това е време трайно от 10-15 години. Това е нещо много важно. Това е свещено действие. Това е истинска економия, която може да бъде изчислена в, в, в бъдеще. Сега, член 7. Как дефинираме дефицитите и пробойните в законодателството? Тук е, имаме разногласия. Имаме и разногласия по трета точка. Колко време имам? Имам две минути още, така ли? Нямам време. Добре, ще спомена още седем точки. Само на още седем ще се спра. Имаме проблеми, защото има различни закони, имаме екодизайн, екопроектирането, е, енергийната ефективност. Всички тези директиви, свързани с енергетиката, е, влияят върху индустрията и целият, резултат не е достатъчно добре отразен в преговорите. и накрая, на за задължението за докладване. Комисията каза, че има около 2000, 2000 доклада. Аз изчислих, аз стигнах само до 200, но ако имаме коефициент, добре. Сега, има много взаимодействие между отделните законови текстове и има лоша координация в, дър... в, в държавите членки, така че моето, моята препоръка е да има повече кохерентност, повече съгласуваност в законодателството. Тази директива, директивата за енергийната ефективност, трябва да е достатъчно гъвкава. Така ще може да постигнем целите, които сме заложили по-бързо и по по-екологичен начин. Thank you. Thank you very much, colleague колега Мирослав Поха, докладчик в сянка от социалистите и демократи. Благодаря, господин председател, за това, че произнесахте правилно името ми. Господин докладчик, скъпи колеги, бих искал да благодаря на, на си, всички, които внесаха изменения. Наистина доклада е възможност парламента да излезе с ясна и стройна позиция относно новата директива, която в момента се изработва. Ние просто трябва да из... да обясниме защо целите залегнали в новата директива няма да могат да бъдат постигнати. А, така че трябва за това да търсиме е, едни прагматични и реалистични компромиси по основните а, проблеми и нашите виждания трябва да залегнат в новата директира, но за сега това не е постигнато. Първо, доклада. Според мене трябва да бъде едно ясно послание към комисията да бъдат попълнени всички законодателни пропуски, за да могат държавите членки наистина да изпълнат своите ангажименти. Също времено трябва трябва а, да а, отчитаме в хода на нещата всички пропуски, да се създаде един благоприятен климат за инвеститорите и трябва да създадеме възможност наистина взаимодопълняемост на всички инструменти в областта на енергийната политика. Нашата цел е да имаме ниско въглеродна економика, но за това трябва а, да имаме един по-разнороден и по-добре обмислен микс. Мисля, че Европе... Европейският парламент трябва да да настоява за наистина постигане на по- строго определени цели. До сега обаче не можем да постигнем някакво съгласие между докладчиците в сянка, но ще работим по компромисите. Е, директивата за енергийна ефективност трябва да, да бъде разглеждана като една възможност за цяла Европа и както за промишлеността, малките средни предприятия, така и за домакинствата. Колегата Дънкан от Съства, някой ще го замести ли? Не. От името на Алде, господин Петърсен, който е докладчик в Сянка. Thank you, Chair. Uh, благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на докладчика за отлично свършената работа. Наистина това е възможност за всички нас, включително и за отделните политически групи, какви са нашите становища относно енергийната ефективност. Радвам се, че в доклада е така застъпен критичния тон относно а, не пропуските на държавите членки, това, че те не изпълняват поетите ангажименти. В член 7 това е подчертано много точно и ясно. Ние трябва да е, излизаме с критични бележки спрямо държавите членки. Правим го. Е, необходимо е също така да се подчертае, че основният е, принцип на енергийната ефективност е економия на на енергия и намаляване на нашата зависимост с прямо вноса от Русия. И това трябва да бъде също така подчертано. Необходимо да се подчертае, че економическата че конкуренцията и растежа не, не, са задълж... не се противопоставят задължително на енергийната ефективност, могат, а могат да бъдат взаимодопълняеми. Отбелязали сме напредък по много от а, проблемите, но има още какво да се желае в по посока на гъв, гъвкавостта, но като че ли нямаме единодушие, що се отнася до гъвкавостта а, на самите цели, свързан, гъвкаво свързана с, с целите, с които бяха прияти от КОП 21, 21. Защото целта, целта в крайна сметка е нашия доклад да бъде наистина солиден, стабилен. И както, както казах, мисля, че сме тръгнали в правилната посока. Ще продължиме дискусията другата седмица и ще продължиме да бъдем амбициозни и същевременно консенсуални. Благодаря, колега. От името на зелените, господин Явор. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика и на докладчиците в сянка. Трудни бяха преговорите и разговорите между нас, господин Петър спомена, че имаше доста разногласия между политическите групи, но в крайна сметка струва ми се, че можем да постигнем компромис по основните а, проблеми, за да изпратим едно ясно и стройно послание на комисията. Сега, основното според мен е а, приложението и изпълнението. Да, наистина целите, за 20% ще, ще се постигнат, ако а, директивата се а, е, прилага абсолютно ясно и а, е, без е, резервно. Само така ще постигнем целите. Второ, Необходимо е да си фиксираме цели след 2020 година, които а, да проистичат от а, поетите в рамките на КОП-21 ангажименти, а, както и обвързващи задълж... национални цели, защото без подобна рамка просто няма да постигнем нищо. Е, важно е също а, така да подобриме цялата рамка, а, която а, подкрепя а, директивата и трябва да се попълнат и всички законодателни пропуски а, и по-специално тези в член а, 7 параграф, а, параграф и да се е, фиксират критерии, защото данните да могат да бъдат сравними. Смятаме, че многото малки проекти, които в момента се осъществяват от комисията, е добре да бъдат обвързани в един по-голям пакет. Необходимо е съответното финансиране за, в областта на инвестициите, а, нови а, е, проекти и разбира се мерки за борба срещу енергийната бедност, която а, е, борба може да се води само в тясно сътрудничество с местните и регионалните органи на властта. От името на ГУЕ господин Ксавиер Венито Зилуга. Благодаря, господин председател. Неколкократно сме а, изразявали своето мнение по въпросите за енергийната ефективност. Само чрез енергийна ефективност можем да водим ефективна борба срещу промените в климата. Затова много а, сме разочаровани а, от това, че и доклада, и измененията остават, остават прекалено много поле за действие и гъвкавост на държавите членки. Целите, залегнали в член 7, трябва да бъдат абс, абсолютно ясно, точно определени и обвързващи. Целите, които, по които има съгласие имаше съгласие на конференцията в Париж, също трябва да бъдат е, изтъкнати и да намерят своето място тук. Защото енергийната ефективност това е и борба срещу всеобщото затопляне. Необходими са мерки за защита на потребителите и контрол на потреблението. Да се позоваваме на енерги... да споменаваме енергийната бедност е добре, но това не е достатъчно. Нашето изменение е, настоява да отидеме много по-далече. Е, според докладчика е, гъв, гъвкавостта и, конкурен, и конкуренцията ще е, позволят да се постигне енергийна ефективност. Но ние не смятаме това. Ние, ние смятаме, че е необходимо да има много повече инвестиции, за да, могат, да можем да постигнем тази политика. Ние предложихме също така тези инвестиции да бъдат извадени от дефицита, но докладчика го А сега колегата Дарио Тамбурано за Европа на свободата и преката демокрация. So, perché su questo report... Благодаря, скъпи колеги. Ентрано in conflitto. И в, в, в, в, в този доклад се съдържат доста така противоречиви е, мнения. Колегата спомена, че имам, че цел, цели, целите трябва да се постигнат или да бъдат а, надминати. На какво означава цели? Цели това означава да вървим напред, а, да имаме някаква ня, някакъв а, някаква светлина в дъното на тунела. Целите това означават предизвикателствата, пред които сме изправени и с които желаеме да се справиме. Но, както, как, както казах, мненията са доста разнопосочни а, и а, това стана ясно в а, хода на а, обсъжданията и преговорите. Не трябва да бъдем да се противопоставяме или да се опъваме на промените. Искаме ли да бъдем е, лидери? искаме ли да осигуриме стабилност с цел насър... насърчаване на инвестиции? инвестиции в енергийната ефективност. Ако искаме това да стане, тези инвестиции трябва да бъдат урегулирани по съгласно разпоредбите на термодинамичният закон. В момента водим война. водиме война на всякъде, във всички планове. Необходимо е да използваме по-малко енергия, по-малко енергия за да а, постигнем някаква ефективност. Госпожа Капел. Благодаря. Благодаря. Благодаря на докладчика за този много добър доклад. Аз съм сигурна и вярвам, че 12 отворени компромиса ще доведат е, до добър резултат. Аз съм убедена, че докладчиците в сянка ще могат да се споразумеят през следващите седмици. Искам да се спра на пет точки, които са много важни за мен, които са отразени в доклада и в измененията. Най-напред, гъвкавостта. 27, 28 държави членки са нарушили договорите при прилагането на директивата за енергийната ефективност. Това е много лошо, но въпреки това, въпреки а, той имаме много добра енергийна ефективност, което е важно, което се оказва, че тази инициатива се поема от бизнеса и от е, гражданите. Вследствие на това, има стабилност за инвестициите, предвидимост за инвеститорите, тъй като подходът е базиран на пазара. Ето защо различните национални нужди са важни да бъдат оценени. За това е важно да имаме гъвкавост и альтернативни мерки. Член 7.9 говори за това. На второ място, докладването. Задължението за докладване е прекалено голямо. На, европейски, на европейско ниво има повече от 130 задължения за докладване. Някои трансгранични предприятия трябва да изготвят над 1000 доклада, което няма нищо общо с по-добро управление и законотворчество. На следващо място, ефективността. Е, това не означава автоматични економии. Е, тази тема е добре застъпена при, при някои изменения. Важно е обаче да се преодолеят и предотвратят противоречията. Ако имаме економии, това тези економии трябва тогава да въжат и за възобновяемите енергийни източници, след като от друга страна ще имаме и енергийна ефективност. Има различни методологии и стандарти, така че в държавите членки, така че има нужда от уеднаквяване на събирането и обработването на данните. един подход от долу нагоре ми се стър, сло, струва удачен. Може да има и един хибриден подход, такъв какъвто се при, при, прилага в Австрия. Енергийната ефективност зависи и до някъде стои в противовес с възобновяемите енергийни източници и намаляването, намаляването на въглеродните емисии. Тук трябва да видим и да преценим кои елементи трябва да се запазят и да бъдат укрепени с оглед на енергийната ефективност. Затова директивата трябва да бъде преработена така, както казва и докладчикът. Muchas gracias, presidente. A pesar de las más de 300 enmiendas presentadas, el informe del... Благодаря, господин председател. Имам една 300 изменения, но мисля, че доклада на господин Пипер представя е, един консенсус, който имаме в комисията. Не съм виждал компромисните изменения, но мисля, че се полагат всички усилия, за да се инкорпорират позициите на колегите в тези компромисни изменения. Трябва да се обърне специално внимание на разходите, на специалните налози, всичко, което е свързано с цените. В компромисното изменение имам едно изменение 168, което искам да се включи. Знаем, че има полза от спестяването. По отношение на параграф 13 и изменение 125, е, тук подчертаваме всичко, което трябва да бъде направено от е, дружествата, когато е, използват и предприемат мерки за ефективност. В параграф 10 предвиждаме мерки тогава, когато е, се се пречи на, на прилагането на директивата, но подхода според мен е, не е достатъчно добър. Имаме изменение 179, на което държа. Господин Занонато. Благодаря, господин председател. Поздравления за докладчик господин Пипер. Само няколко неща когато говорим за енергийна ефективност и по-чистото гориво. Мисля, че целите трябва да, да говорят за, за по-чисто гориво и ние трябва да изградим структура за наблюдаване на напредъка в това отношение. На 15 ноември миналата година имаше предлагане на цел от 40% в национален план. Енергийната ефективност трябва да стане общо национална цел, защото иначе нищо няма да се случи. На второ място, интегрирането на националните пазари и общия европейски пазар. Доклада на комисията говори за регионализация на пазарите на енергийна ефективност и за излизане извън рамките на националния подход. Това може да се приложи и по отношение на възнагражденията и по отношение на капацитета. Има естествено проблемни области, които трябва да бъдат отстранени. По отношение на националните гаранции трябва да спомена кластерите, организацията в национални и трансгранични кластери. И а, накрая, по отношение на, на втората част, мисля, че можем да ускорим изпълнението на директивата за енергийната ефективност. Ако се върнем още към 2012 година, ще видим, че има мерки, има още от 2010 година разпоредби. Мисля, че трябва да използваме фонда за стратегически инвестиции, познат като ЕФСИ, за да заличим пропаста в инвестициите в енергия между страните от Запада и от Изтока. Госпожа Кумпола Натри, благодаря съвсем накратко. Чух, че има някои нерешени въпроси между координаторите. Мисля, че това е доклад по собствена инициатива. Той прави преглед на постигнатото. Затова ви приканям да помислите какво точно правите, какво искаме да постигнем и едва тогава да кажем на държавите членки какво да правят. Всички казват, че има конкретни цели, но кажете как точно да ги постигнем. В Финландия вече 15 години имаме доброволни програми. Индустрията може да предприеме мерки, според които ще намали разхода на енергия и ще подобри своята ефективност и тези доброволни схеми работят. Всъщност е, това вече е установена практика в много компании, защото те знаят, че си заслужава, знаят каква е цената. И когато има спестявания, след това няма да има разходи, естествено. Ще има инвестиции в началото, но после няма да има разходи. Аз е, бях докладчик Кърсянка по отношение на увеличаващите се разходи на домакинствата за е, електроенергия и видяхте, че текста беше прият с голямо мнозинство в пленарна зал. Нашите жилища в никакъв случай не са с високо качество. Повече от 10% е, от жилищата имат е, течащи покриви или пък стени с плесен. Това са домове, в които живеят бедни хора. Текста не трябва да е такъв, че да облагодетелства само богатите. И когато говорим за домовете, трябва да имаме мерки, които да помогнат на най-бедните. 11 години съм работил в националния си парламент. Не е лесно, когато се предвидят средства за реновация на домовете, бедните така или иначе не могат да си позволят такова реновиране. Така че трябва да се предвидят мерки. Е, и да се помогне на онези, които наемат е, жилища, а не само на най-богатите. Споменахте ЕФСИ, споменахте е, програми. Катайнен беше в Париж и каза, че 20 000 апартамента ще получат помощ за да станат енергийно по-ефективни. Трябва да помогнем и на индустрията, защото тя чака от нас да направим нещо, да изградим наистина енергиен съюз. Затова ми се иска гъвкавостта да не е само причина да разводним целите. Нека да не изпускам от поглед хората, обикновените хора и действията, които наистина трябва да извършим. Благодаря. Адам Герек, следващия оратор. Благодаря. Съвсем накратко, господин председател. Струва ми се, че не са много държавите, които ще изпълнят изискването за 20% енергийна ефективност. Защо? Защото беше направена една грешка по-рано, когато допълнително спознахме, че енергийната ефективност ще се измерва като се използват физични методи и допуснахме, че потребителите ще използват някакъв вид оборудване. Когато обаче става дума за индустрията, има нужда от други показатели. Затова предлагам комисията да измисли някакъв друг начин за измерване на енергийната ефективност за всички държави. Защото ако погледнем как измерваме ефективността в фабриките, в различните отрасли, много са различни методите. Аз съм съгласен с господин Пипер – тук става дума за рестекции, за ограничаване на използването и тези ограничения са леко изкуствени. Например, зависимост от начина по който измервате, може да имате система, която да е привидно много ефикасна, но всъщност да не е. Затова прикавам комисията да измисли нови способи за измерване на енергийната ефективност. Иначе се създават проблеми в Полша, например, имаме една цифра от 17%. Не знам обаче дали ще успеем да стигнем до тези 20%. Има ли някакви други желаящи да се изкажат? Не виждам депутати, които да желаят да го направят. Госпожа Мери Донали, която е директор в ГД Енергетика. Тя ще се изкаже от името на комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря на евродепутатите за конструктивните коментари и за усилията, които са положили по отношение на това е, досие. Както знаете, е, то идва много на време, то допринася за нашите разговори в е, комисията. Знаете, че не искаме да има ново законодателно предложение и разчитаме на приноса на депутатите, на техните коментари. Няколко от по-важните въпроси ще засегна. На първо място, ние все още сме оптимисти, че ще постигнем тази цел от 20%, както каза докладчика. Това ще стане не само защото потребителите, гражданите и компаниите го искат, а защото ние смятаме, че изпълнението в държавите членки се подобрява. Вярно е, че в началото започнахме бавно, трябва да следим с държавите членки какво се случва, да им помогнем и да извлечем максимална полза. По отношение на член 7, то е ключов член. Там се покриват 50% от съхранението, от спестяването на, на електроенергия. Там се говори за енергийната ефективност на сградите и така нататък. Знаете, че между другото двете директиви ще бъдат в пакет и ето защо разпоредбите на член 7 трябва да бъдат обвързани с разпоредбите на директивата за енергийната ефективност на сградите. Само по този начин ще има съхраняване на електроенергия и само по такъв начин ще има необходимия синхрон между текстовете. По отношение на индустрията, до сега нашия анализ показва, че индустрията откликва на економическия императив и е, основание, основания зад енергийната ефективност. Тя разбира защо има нужда от такава енергийна ефективност и законодателството е такова, че много компании смятат, че ние сме си свършили работата. По отношение на сградите, не само по отношение на директивата за енергийната ефективност, това са аспекти, които няма как да намерят своето бързо решение. Положението е много различно в държавите членки, решенията съответно ще са много различни. В тази връзка обаче можем да кажем, че започваме да получаваме интересни предложения от държавите членки. Много от тях се опитват да проучат нови идеи за това как да се реши е, проблема какво правят те, за да ускорят, например, реновирането на съществуващите сгради? Знаете, че това е едно от най-големите ни предизвикателства. В тази връзка аз се радвам относно броя на изискванията за, за отчитане. 200 е добра цифра за комисията. В заключение трябва да кажа, че ние сме готови да откликнем в случай, че имате нужда от допълнителна информация или помощ от наша страна. Благодаря, госпожо, казва председателя, за вашия коментар. И сега отново отдаваме думата на нашия докладчик, господин Пипер. Заповядайте. Благодаря. Благодаря и за многото коментари. Колегите са се занимавали доста с директивата и с доклада за изпълнение. Мога да кажа, че инструментът в доклада ще е голяма помощ за парламента, защото ще ни даде възможност да разберем какво искаме всъщност. Няколко забележки. От много колеги бе засегната темата за енергийната бедност. Ако искаме да се справим с проблема, трябва да започнем с причините. Това причините не са на, нараз, нарастващите цени. Причините са субсидиите. Е, социалистите представиха една статистика, според която държавата е отговорна за 30% от енергийните цени, в Германия до 50%. И ако става дума за това, че има енергийна бедност, то тогава нека помислим какво трябва политически да направим самите ние. Преди да посочваме с пръст енергийните оператори и операторите на преносни мрежи. На второ място, за съдължението за економии. С него трябва да сме внима... вни... с... трябва да с него да сме внимателни, защото с него може да ощетим енер... възобновяемите енергийни. Ние всички искаме да преминем към електрически автомобили с батерии, но това означава страшно много потребление на на електроенергия. За това имаме нужда от възобновяеми енергии. Не може да залагаме едновременно както на енергийна ефективност, така и на възобновяеми енергийни източници. Е, не може да имаме и двете. Това е просто само един пример за това, че самите ние на себе си пречим на национално и на европейско равнище. Трябва да помислим за тук много интензивно. И на последно място. Господин председател, и вие говорихте за енергийната ефективност като е идеална суровина. Домислете мисълта си. Какво означава това? Енергийна, е, енергийни економии, е, като имаме тези енергийни економии, стигаме до нищото, което всъщност е, се оказва една, е, нищото като едно като една идеална суровина. А, така че, колеги, апелирам към вас, нека мислим за, истични, за, за добрите, истинските формулировки и истинските сигнали, които изпращаме. Моят принос ще е прагматичен. Аз искам да постигнем целите ефективно, бързо и съм сигурен, че колегите ще ми помогнат в това. Thank you very much, uh, colleague rapport. Благодаря, господин Докачев. Um, for your... <laughs> Благодаря за отличният доклад. Има така постигнато съгласие измежду докладчиците в сянка. Сега графика. Ще гласуваме този доклад тук в нашата комисия на 24 май и той ще бъде внесен в пленарна зала през юли, по време на пленарната сесия през юли. Благодаря на всички тези, които участваха в дискусията. Сега отивам Преминаваме към точка 9. Напредък в областта на енергията от възобновени източници. Колегата Палома Мехо от ГУЕ е наш докладчик. 345 са измененията, които бяха внесени. Срока за тяхното внасяне беше преди няколко дни. В момента те биват превеждани. Това е доклад по собствена инициатива, който има за, за, има за цел да, така, да, да обедини нашето виждане а, относно развитието на този отрасъл между 2020 и 2030 година и отвъд 2300. Така че разбирам, че преговорите с докладчиците в Сянка а, продължават. А сега, госпожо Лопес Бермейхо, моля ви за няколко уводни думи. 345 са е, измененията, които бяха внесени. Господин председател, работиме съвместно по е, консенсусни изменения. Бих първо искала да благодаря на всички политически групи, които ни изпратиха изменения в много кратък срок и които са готови да работят в дух на консенсус, като нашата цел е този доклад да бъде приключен до преди парламентарната вакансия. Тази седмица постигнахме един много важен а, компромис и това наистина би било добре, ако продължиме така. Първо, докладчика е един преглед на миналото, но не само един преглед за самия себе си, а за да начертае пътя, по който трябва да тръгне Европейския съюз в областта на възобновяемите енергии. Целта е също така да видим кои страни са закъсняли и също времено ще споменем и онези страни, които наистина са постигнали много добри резултати. Верно е, че е, положението е различно в е, различните държави членки. Но в крайна сметка тези, които са постигнали успех, могат да ни послужат за примери, да видим кои, е, с какви инструменти са използвани и защо някои неща са функционирали добре, а други не. Но, разбира се, някои успяха да създадат необходимата рамка, други държави членки не. Надяваме се също така, че механизмите за подкрепа, които са, функционират и са функционирали в миналото, ще продължат да бъдат също така добре функциониращи и за бъдещето. В миналото смятахме, че възобновяемите източници ще решат всички проблеми. Оказа се, че не е така това трябва да продължи да имаме а, много по-голям контрол, да, да има повече сътрудничество между държавите членки, вътре в държавите членки, между различните органи на властта, Асоциация на потребителите и други. Изправени сме пред огромни предизвикателства, економически, екологични. Няма да постигнем целите, които са били определени и приети в Париж, ако не промениме цялото си целия си начин на действие, но смятаме също така, че трябва да има и обвързващи цели. Преминаването към възобновяемите източници на енергия е преминаване към един по-децентрализиран модел, към по-демократичен модел и към модел, където потреблението ще бъде е, по-низко, особено, що се отнася до енергията, използвана за отопление и електричество. Ще продължим да работим в много тясно сътрудничество с всички докладчици в сянка. Господин Бенцен. Благодаря, господин председател. Благодаря на автора за доброто сътрудничество. Имаме единство по редица важни въпроси. Мисля, че трябва да имаме цялостен компромис по някои важни въпроси. Добре е компромис да бъде постигнат на по-ранен етап, тъй като говорим за, за важна тема за Европейския съюз. Трябва да имаме единство по доклада, за да може да дадем своя принос към инициативата на комисията за подобряване на директивата през есента. В ЕНП имаме няколко инициативи. Поставяме ударението върху централните въпроси, които са представени тук в нашата комисия. Искаме да има разходна ефективност, да има по-добро функциониране на пазарите. Мисля, че трябва да има конструктивен тон на разговора, когато говорим за напредничевите енергийни инициативи. В някои държави трябва да има по-интензивни усилия, но не искаме те да се посочват с пръст. Ние предлагаме да се включат в доклада всички интереси, всички заинтересовани страни, що се отнасят до възобновяемите източници на енергия. Освен това трябва да се зачитат основните принципи на договорите, а в договорите се казва, че държавите членки сами решават за своя енергиен микс. Надявам се, че другите групи ще ме подкрепят това отношение. Важно е да има достъп до ефтини източници на енергия за потребителите, трябва да има конкуренция в Европа, тъй като тя създава работни места и благоденствие. Искам да подчертая, че едностранчивия фокус на докладчика върху децентрализацията не е конструктивен подход. Децентрализираната част на продукция може да бъде добра но в, определен, в определено количество, когато има смисъл от нещо подобно. Децентрализираното производство не винаги води до ниски цени, понякога може да се стигне точно до обратния ефект и затова не мисля, че трябва да се призовава в такава голяма степен за децентрализация. Аз разбирам тези приоритети за, за докладчика. Докладчика поставя ударението и върху нашата зависимост от вноса. Няколко думи искам да кажа и за силите на пазара. Всички искаме да има ефтина енергия, устойчива енергия за, за потребителите на Европа. Мисля, че трябва да работим за цялостен компромис е, и да работим заедно при изграждането на компромисите. Благодаря, господин председател. Благодаря много. Колегата от социалистите и демократите. Господин Чава Малнар. Благодаря, господин председател. Много изменения бяха внесени, но смятам, че ще можем да, убеди, да обединиме много от тях в е, компромиси. Но нека да се спра на проблемите, които според мен няма да могат да е, станат обект на компромиси. Става дума на първо място за цифри. Цифри или количества е в областта на възоб... възобновяемите енергийни източници. Тези цифри ще продължат ли да бъдат валидни след 2020 година? Доказано е, че можем да постигнем някакво, някакъв напредък, когато има национални цели и когато тези цели са обвързващи. А, така че струва ми се, че ще трябва да или поне аз мятам, че трябва да се запази този модел след 2020 година. Без обвързващи цели нещата няма да станат, макар че знам, че е НП не споделя моите възгледи по въпроса. Второ. Сега, дали да, да посочваме изрично тези, които а, постигат напредък, тези, които са закъснели, тези, които не правят нищо. Аз, мис... аз мисля, че тези, които заслужават нашите похвали, трябва да бъдат поздравени. Защото в крайна сметка това ще бъде един прецедент и една добра практика. И данъчното облагане и възобновяемите енергии. Някои държави членки предвиждат да приемат мерки за данъчни облегчения за използване на възобновяеми енергии. Ние сме против това. И на последно място, но не най-малко важното, енергийната бедност и борбата с това явление. Радваме се, че докладчика набляга на този проблем и че Европейският съюз е постигнал едно завидно благоденствие. Но не, не можем да същевременно да приемеме и спокойно а, е, милиони хора в Европа да а, е, зъзнат през зимата или да нямат средства, за да си стоплят вода или храна. А, така че мисля, че чрез свързване на преносимите мрежи можем да се пребориме с енергийната бедност в Европа. Това са четирите точки, които според мене е, са все още е, спорни, но че благодарение на усилията на докладчика и на всички ще можем да се обединиме около консенсус. И благодаря ви. Госпожа Фан Босов. Бесте рапортер, бесте колегас. Благодаря. Госпожо докладчик, скъпи колеги, този доклад се обсъжда за трети път в нашата комисия. Междувременно всеки от нас е, изрази мнението си, внесе изменение. Ние бихме искали нашата доклад да бъде наистина носител на основните идеи, които се обсъждат тук в нашата комисия, докато докладчика набляга предимно на социалните проблеми и на социалните аспекти. Доклад с подобна насоченост бе гласуван миналата седмица в комисията по заетост. Така че не, нека, нека не бъркаме нещата и нека, нека доклада да не е в крайна сметка една смесица от различни гледни точки. Според мене трябва да наблегнем на четири аспекта. Първо, устойчивостта. Радвам се, че в проекто измененията това понятие присъства многократно. Второ, данъчното е, облагане. Е, данъчното облагане е от е, порядъка на субсидирността, така че няма нужда да го обсъждаме. Трето, целите – целите и използването на възобновяемата енергия в транспорта. Така че ням, няма нужда да се разпростираме безкрайно много. Транспорта трябва да бъде в центъра на нашето внимание и на четвърто място да насърчаваме инвестициите. Сега, наистина, можем, мож, може би е, трудно можем да убедиме нашите съграждани в, е, в, в устойчивостта на възобновяемите източници, а, и, но трябва да работим за това и ще работиме, за да намираме на някакви компромиси с докладчика. Благодаря, госпожо. От името на Алде, господин Гербен Гербран. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за работата до момента. Надявам се наистина да постигнем правилните компромиси. По принцип, това е много успешна политика. Ето, е, ще постигнем 20% цел за възобновяеми енергийни източници в областта на транспорта. Е, там нещата малко са по-трудни да постигнем 10% цел, но така или иначе се движим в правилната посока. Е, това е много важно. На второ място, това е доклад за напредъка. Тоест, за ситуацията, в която се намират държавите членки. И мисля, че е странно да не се споменават държавите членки. Това е тяхното актуално, актуална ситуация в момента, така че би трябвало да кажем кои държави се справят добре и кои не, включително и Холандия. Моята страна, която всъщност е най-долу в списъка на страните, които се справят добре с а, възобновяемата енергия. И нещо общо. Имаше повече от 300 изменения. Нека обаче се концентрираме върху важното. Един такъв доклад има политическо влияние само ако приоритизираме основни неща. Нека не се занимаваме, нека не се разхвърляме върху много теми. Нека, говоря нещо, нека кажа нещо за потребителите и потребителите, които произвеждат енергия. Нека не сме прекалено подробни тук. Нека говорим главно за ролята на потребителите в енергийния пазар. Нека не дубли, дублираме нещата. Бе споменато, че целта от 2,7% не е много окоръжаваща цифра, но нека, нека внимаваме горивата тук. Нека сме по-внимателни. Докладчикът казва, че това е провал. <clears throat> Но ако говорим за горивата от второ поколение, според мен трябва да трябва да не сме толкова критични за биогоривата. Естествено, трябва да изработим е, критерии за устойчивост за биогоривата, но нека не казваме, че е, цялата политика в областта е провал. Според мен, е, енергийната ефективност е повече свързана с е, възобновяемите енергии от отколкото <clears throat> енергийната бедност. Нека и тук сме внимаваме, не сме внимателни, когато става дума за субсидии. Нека се концентрираме върху енергийната ефективност. И в бъдеще, когато имаме повече енергия от възобновяеми източници, цените ще паднат на енергията. И тя ще стане по-достъпна. И накрая, радвам се, че комисията апелира към държавите членки да използват повече механизма за сътрудничество. Мисля, че, държавите, че повечето държави членки имат един по-националистичен подход, трансграничното сътрудничество трябва да играе по-голяма роля и това е важно, за да постигнем е, целите си от, за 2020 и 2030 година. Благодаря. Е, колегата Явор от името на Зелените. Благодаря. Благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка. В този момент се обсъждат по-скоро общи въпроси, за това ще се спра и аз на някои общи положения, които бяха заседнати от докладчика. Най-напред, дали да се говори за отделни страни или не. Смятам, че трябва да се споменат държавите членки, които изостават. Целта на един такъв доклад за напредъка е именно да се подчертае добрите практики и постиженията, но също така и да се каже къде трябва да се укрепят някои политика, за да се постигнат целите за 2020 година. Така че смятам, една голяма важна част на доклада е да се каже къде трябва да се положат, в кои държави трябва да се положат повече усилия. На второ място националните цели. Дали имаме нужда от национални цели за 2030 година или не? Аз мятам, че има нужда от такива цели. Е, директивата за енергийна ефективност и регламента за възобновяемите енергийни източници сочат, че а, имаме добри резултати, когато те почиват на национални цели, когато държавите членки се чувстват отговорни и отчитат постигането на тези цели. На следващо място ретроактивните мерки за инвеститори в възобновяеми енергии. Мисля, че регулаторната среда трябва да е стабилна, предсказуема и така ще създаде една добра стабилна бизнес среда за инвеститорите. На следващо място дефиницията за празюмерите, за, е, за потребителите, които произвеждат енергия. Те са в центъра на тази система, особено що се отнася до системата на възобновяемите енергии. Мисля, че е, е хубаво да имаме една обща дефиниция, една обща концепция за празюмерите – да имаме една регулаторна среда, която подкрепя тези потребители, които произвеждат енергия. И на следващо място. Е, когато говорим за възобновяема енергия, ние говорим за е, често за големи паркове, за големи електроцентрали, но сектори като енергийна ефективност, като сектора на охлаждане и отопление са също важни сектори, които трябва да бъдат споменати. Благодаря. Благодаря за вашите забележки. Дарио Тамбурано. Presidente, intanto volevo dire che è davvero un piacere lavorare con la collega Paloma. Благодаря. За мен беше голямо удоволствие да работя с госпожа Палома. Имахме много различия, но имахме и неща, по които се споразумяхме. Е, три неща искам да подчертая. Според мен те са е, наистина важни. Назрял е моментът за една добра дефиниция на просюмарите – Мисля, че тук имаме, има необходимост от бъдеща работа. Не може да говорим за тези потребители, които произвеждат енергия, без да, без да има и ясна дефиниция за тях и за тяхната роля. Е, трябва да изчистим този въпрос. Е, трябва да осигурим да няма пробойни, да няма недомислени моменти в законодателството. Така че трябва да има отделна глава за потребителите, произвеждащи енергия. На, след, на следващо място, а, една добра дефиниция за професионални потребители. Е, това също не трябва. В някои системи за подкрепа на възобновяемите енергийни източници има преместване на фокуса на стимулите и това е проблем. Експертите би трябвало да се занимаят с темата. Е, банките също не винаги функционират добре, но те все още пазят нашите пари. Така че трябва да се доверим на експертите. Националното равнище, европейското равнище. Имаме 40% за 2030 година. Тази цел сме си поставили на европейско равнище, но и на национално равнище ни трябват цели. Е, в крайна сметка искаме да достигнем в един момент 100% 100% енергия от възобновяеми източници. Е, нека сме амбициозни, но, но не бива да оставаме тук в една такава сива зона. Господин Занонато, следващият оратор. Благодаря, господин председател. Докладчицата с право показва, че националните норми са причина за различния напредък при държавите членки и тя се основава е, на данни от промишлеността и от домакинствата. Темата е важна, защото Подкрепата за възобновяемите енергии води до това в, да, да има напредък в цялата област на енергетиката. Възобновяемите енергии се развиват много бързо а, и това от своя страна поставя под въпрос субсидиите за тях. Докладчицата е против а, ретроактивното премахване на тези механизми, но за бъдеще трябва да сме по-амбициозни. Ако няма регионализиране на тези механизми, то тогава интеграцията на енергийния пазар няма да може да бъде осъществена. Трябва, освен това, възобновяемите енергии които не могат да бъдат регулирани, да бъдат взети предвид. Там, където има неравнопоставеност при, при разходите и ценообразуването, например ресурсите от вода, там операторите и всички актьори трябва да бъдат третирани равнопоставено. Е, всички възможности тук не са проучени достатъчно. Благодаря, Фредерик Патори. Благодаря, господин председател. Две неща искам да спомена, които са важни за, въз, за възобновяемите, възобновяемите енергийни източници, биомасата. Ние или може да помогнем на този развиващ се сектор, или да го задушим. Има ене, производство на биомаса, което се използва за отопление. В този сектор, този сектор се развива устойчиво и е, генерира работни места, но ако произваж... продължаваме да произвеждаме законодателство, може да го задушим. На следващо място, може да има конфликт с е, частни компании. Частните компании по принцип могат да правят с продукта, който произвеждат каквото си искат. Ето в Швеция, например, имаме много, е, три много големи а, заводи за хартия. Те имат 3 тераба, тер, терабайта енергия. Е, те легализират един легализира се един каскаден принцип на производство, който а, може да попречи на тяхната дейност. А, така че трябва да осигурим а, възможност на тези предприятия да могат да се развиват. Апелирам към комисията, преди да има ясни разпоредби за гъста, за въглищата, трябва, може би, да помислим преди това за подкрепа на биомасата. Благодаря, уважаеми колега. Госпожа Кумпола Натри. Благодаря. Допълвам колегата от Скандинавия, който се изказа току-що. Финландия също е задминала целта. Имаме 38%, почти 40%. Ние използваме своята биомаса. Дебата тук понякога изхожда от друга отправна точка. Когато имаме устойчиво производство на биомаса, има добри пазарни играчи, които определят как биомаста да се използва и кога. Така че мисля, че ние трябва да имаме определене на устойчиви критерии и да работим за кохерентно законодателство в Европа. Има много възможности за енергийна сигурност, за сектора на газа, за отопляването на домовете и така нататък. Нека да не пречим на индивидуалното развитие на, на държавите. Погледнах текста, той е добър, четиме, може да се правят коментари към него, може да внеса някои леки поправки. Много се радвам, че е внесена точка 28, която споменава нашата стратегия относно биогоривата. Както знаете, документа на ИЛУК е готов. Имаме рамка до 2020 година. Какво ще стане след това обаче? Да, много се говори за цифровизация, за електронизация. Знаем обаче, че е, на електричеството се пада само 26% от е, възобновяемата енергия. Един електронен автомобил не може да бъде определен като използваш е, възобновяеми източници на енергия. Има обаче и материали възоснова на производството на масла. Затова оказвам е, натиск, иска ми се да се работи за декарбонизацията. Не трябва това изискване да е само на хартия и процента, който тук не е достатъчен. anywhere against it. That's sometimes the economics of scales. Good, but then it's, if it's a country... А, когато говорим за провинцията, а, добре, но, но трябва да работим за декарбонизация и в градовете. Благодаря. Господин Пол Рюбих. Ich möchte zurückkommen, was der Kollege Zanato äh, gesagt hat, äh, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist, darüber... Kollege, трябва да помислим Действително, за възобновяемата енергия и за енергийната ефективност. Нещата стоят така. имаме необходимост да, да може да съхраняваме възобновяемата енергия или енергията, получена от възобновяемите енергийни източници. Това е това е изключително важно. Ето, например, може да има вятър в Северна Европа, но долу на юг може да няма вятър. А, е, сигурно обаче, че някъде в Европа ще вее вятър, ще грее слънце. Няма да има фаза в Европа, където никъде в Европа няма да има е, вятър или слънце. И обратното също въжи. Навсякъде може. На, на, обратното също е важно, вятър и слънце няма да има едновременно във всички части на Европа. Така че благодаря за това, че ще има изслушване по темата, тема, която, е, която ще осветли възобновяемите енергийни източници и тяхното съотношение към един евентуален пазар за възобновяеми енергийни източници. Вчера бяхме на посещение в Европейската агенция за космически изследвания. Нещо ми направи впечатление. Защо не може да намалим въглеродните емисии от транспорта? Видяхме, че има страшно много задръствания. Защо? Защото няма система, която да поощрява а, движението на, по магистралите. Така че а, трябва да подкрепим зелената вълна в Европа и да комбинираме всички подобни инициативи с възобновяемите енергии. Благодаря. Благодаря, уважаеми колега. Последният оратор в моя списък господин Кохличек. Děkuji za slovo. Já bych měl nejdřív připomínku k tomu, že jsme nejen výbor... Благодаря. Още една забележка от моя страна. В този доклад не говорим за техническите аспекти и подкрепа на те технологиите. А енергийната ефективност се оценява на 11% за момента, а има нови методи за увеличаване на енергийната ефективност и то поне два пъти. Но това е естествено тема за евентуален друг доклад. Това това го казвам просто защото е важно да се знае. Сега, при частните инвестиции, тук може да се прави много и може да се очаква много, но таксите и евентуални данъци за възобновяемите енергии. Тук държавите членки трябва да решат до каква степен възобновяемите енергии трябва да бъдат обложени. Ако имаме обаче един електромобил, който върви с възобновяема енергия, това означава, че имаме възобновяема енергия 100%. Тогава не ми трябва електроцентрала, за да зареждам автомобила си. Ако имам 100 кВт фото фотоволтаично съоръжение, което е достатъчно което е достатъчно за захранването на една къща, например. То струва 10 000 евро. Е, това не е нещо за бедните, това е нещо за богатите. И тук въпросите опират до съхранението на енергии на енергията. Батерии за момента батерии за момента има само за малки автомобили. А, виждаме, има дефицити. Може би е хубаво да се концентрираме върху тези дефицити в един бъдещ доклад. Благодаря, колега. От името на комисията, директора в ГД Енергетика, госпожа Мери Донали. Още веднъж благодаря за думата, господин председател. Искам да благодаря на всички депутати за това, че започнаха работа по тази толкова важна тема. Както казах и преди малко, своевременна инициатива, защото в момента правим преглед на директивата за възобновяемите източници и прегледа трябва да завърши към края на годината. Много от въпросите, които повдигате, са важни и ние работим по тях. Няколко коментара, които бяха направени днес след това. Доверието у инвеститорите ключово е то за сектора. Възобновяемите източници поглъщат много капитали. В момента външните фактори, които са свързани с околната среда, не са достатъчно високо оценени на пазарите. И ето защо трябва да има политическа подкрепа. Но тази политическа подкрепа трябва да стане в рамките на една стабилна и надежна рамка подобна подкрепа трябва да работи не само за запълване на празнотата по отношение на инвестициите, но и по отношение на пазарната интеграция на възобновяемите източници. И това ще бъдат всъщност аспекти, които ще разгледаме и ще вземем повод от вашия доклад предложенията за СЕТЕ от миналата година и предложението за изграждане на, на пазар ще, ще бъдат важни фактори тук. Директивата дава възможност да се придаде видимост на ролята на гражданина и ролята на потребителя в центъра на системата на енергията. Тук идва и понятието просюмър или произвеждаш потребител или активен потребител и на него трябва да се обърне специално внимание в хода на прегледа на тази директива. Още нещо и благодаря за това, че говорите по този въпрос. Възобновяемите източници могат да играят много важна роля в системата на снабдяването с електрическа енергия. Те обаче трябва да играят важна роля и в областта на отопляването и охлаждането, 50% от консумацията на енергия се пада на тези две дейности и в транспорта. Много е важно тези елементи да се разгледат по-подробно и да се предвидят мерки в тази връзка. Благодаря ви за това, че повдигате тези въпроси в доклада. По отношение на механизма за възобновяемите източници, в момента, както вече казах, имаме недостатъчни инвестиции в момента пазара не е, създава инициативи за инвестиции и ето защо трябва да се предвиди някакъв вид финансов механизъм, за да се намали високия риск на този вид капиталови инвестиции. Работим по този въпрос. Е, ще подкрепим естествено нововеденията в областта на научната дейност и иновациите. Знаете, че има пътна карта за технологиите в рамките на Хоризонт 2020 година. Целенасоченото съхраняване е ключова област. Тук тук включваме интелигентните мерки и интелигентните мрежи и мерките по отношение на търсенето. Има две неща, които са обект на, на притеснение. На първо място критериите за устойчивост на биоенергията. Ние смятаме, че критериите за устойчивост в настоящата директива са най-добрите в света. Естествено, те могат да бъдат подобрени и искаме да се случи нещо подобно. Това обаче трябва да се направи по начин, който да отразява равновесието, което вече е в текста. И освен това, трябва да се отчетат добре управляваните биомаса и биогорева в нашите економики. На второ място, областта на транспорта. Тази област е изключително проблемна. Много говорим в парламента и насякъде в Брюксел по въпроса за биоенергетиката в транспорта. Знаете, че миналата година стигнахме до конкретно заключение, само че все още има предизвикателства по отношение на транспорта и е, възобновяемите горива. И ето защо в прегледа на директивата ние ще разгледаме отново този въпрос и ще го обсъдим и в съобщението по отношение на декарбонизацията на транспорта. То ще се появи това лято. Благодаря ви за вниманието и съм готова да работя за доклада от тук нататък. Благодаря ви, госпожо. Сега ще дам думата на госпожа Палома Лопес Бермехо. Тя е нашия докладчик. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги за това, че дадоха своя ценен принос. Биогоривата. Още веднъж, нека да наблегна на тях. Има доклад на Комисията по околна среда. Е, те отговарят за, за този въпрос. Моят доклад е, представя общата картина. Надявам се, че колегите ще ме подкрепят. Сигурно съм, че това ще стане. За трети път говорим по моя доклад. Имали сме и други срещи. Записвам си всичко, което ми казват колегите днес след обед. Прегледахме над 300-та изменения, около 340-те. Следващата седмица ще представя компромисен текст, който ще отразява много от вашите е, бележки. Обедена съм, че този нов текст ще ни улесни и ще подготви почвата за компромисни текстове, защото искаме да има голямо мнозинство за този доклад. Още веднъж благодаря на всички, готова съм да продължа работата с вас. Благодаря госпожо докладчик, казва председателя, за вашите бележки. Благодаря на всички вас за положените усилия. Гласуването в комисията ИТРЕ ще бъде на 24 май, гласуването в пленарна зала ще бъде по време на втората пленарна сесия през юни. Това е за днес след обед, за повечето от вас, но не за координаторите, естествено. Имаме още един час работа, а иначе ще се видим утре с вас в 9 часа сутринта. Нека да напомня на всички вас, че имаме допълнително заседание на комисията, заедно с комисията по култура на 9 май от 7 до 9 след обед. Това е следващия понеделник, когато сме в Страсбург. Благодаря. Още веднъж.